Hello, good morning. I hope you and your families are well. Today we... Добро утро. Имаме режим от 7 езика. Български, английски, испански, немски, италиански, полски и френски. Имаме освен това и унгарски за да може да се осъществи жестомимичния преход. Сега ще премина на испански язик. Тези, които ни следват отдалеч, могат да си променят езика, на който слушат, защото преминавам на испански язик. Много е важно, особено за тези, които участват от домовете си, да улеснят работата на преводачите. Необходимо е да имаме аудио и видео връзки с добра е, слушаемост и добро качество. Освен това, ще помоля тези, които се изказват по възможност, когато е осъществен превод, да го правят на майчиния си език. Тази система за конферентна връзка показа до сега, че е необходимо да се ограничава и времето за изказвания, за да се опозотвори възможно най-добре даденото ни време. Затова, ако нямате нищо против, ще предвидим 5 минути за вносителя на петицията, максимум 10 за комисията, след това ще чуем изказванията на координаторите или техните заместници по две минути за всяка група. И когато нямаме допълнителен списък, изпратен от групите, ще дам по една минута на всеки от останалите колеги. На предходното заседание имахме 4 петиции за разглеждане, 2 часа за работа. Заседанието се проточи. Същевременно не всички от колегите, които желаяха да участват, успяха да го направят заради липсата на време. Този път ние разглеждаме три петиции, така че от гледна точка на времето не сме толкова притеснени но пак казвам 5 минути максимум за вносителя на петицията, 10 за комисията, след това координаторите и един втори кръг спонтанни изказвания от по една минута. Групите вече са представили списъци на тези, които ще се изкажат. Разбира се, няма проблем и при евентуални промени. И така преминаваме към петициите. Първата петиция, която разглеждаме е 335 от 2020 година, представена от Мария и Тамар Родригес Диес, испанска националност, относно поведението на авиопревозвачите в контекста на кризата COVID-19. Вносителката не присъства, но тя ни е изпратила съобщение по електронната почва, поща. Извинете. В конкретния случай вносителката на петицията е изпратила до нас съобщение, въпреки че е възпрепятствана и не може да дойде тук, но това е съобщение, което засяга много други пътници с анулирани полети, които имат подобни искания. Така че вносителката на петицията обръща внимание на участието и на Европейския парламент, което е много важно в този случай, тъй като парламентът представлява всички граждани на Европа. Петицията е допустима. Веднага ще дадем думата на комисията. Госпожа Бланка Галинес Алиндо 10 минути като време за изказване. Заповядайте. Е, ефективаменте, е, ла петицион... Наистина, петицията, която разглеждаме, представя един проблем общ за много хора в контекста на кризата с COVID-19 анулирани полети, анулирани превози в много случаи. Компаниите представят възможност на своите пътници да бъдат компенсирани с ваучери. Сега, ако ми позволите, ще премина на английски, тъй като това е един общ проблем и комисията е подготвила множество материали на английски, но разбира се съм готова да отговоря на въпросите и на испански, и на френски по-късно, ако е необходимо. Първо нека да напомня, има норми на европейското право, като директивата за организирани пътувания. Съгласно тази директива, когато има непреодолими обстоятелства за анулиране на пътуването, както е в случая с COVID-19, пътникът има право на пълно възстановяване в рамките на 14 дни след прекратяване на договора, в този случай анулирането. Сходни правила се отнасят и до клиентите на авиопревозвачите. Пътниците следователно могат да избират между възстановяване на сумата или преротиране, ако това е възможно. На практика пътникът има право на възстановяване на разходите в рамките на 7 дни. Чрез прехвърляне по банков път или в наличност. Всички тези норми вече са разписани. Комисията ги напомни в началото на кризата чрез своите насоки за правата на пътниците в въздухоплаването. Освен това, издадохме неофициални насоки които могат да се намерят на специалната веб страница на Комисията за пътниците и клиентите на авиопревозвачите. Така че Комисията напомня за правото на пълно възстановяване. Предоставянето на ваучер и неговото приемане по-важното е по желание на клиента. То не може да бъде наложено на клиента. Той има право на възстановяване на заплатената сума. Много от пътниците в момента и без друго имат множество трудности. Наистина авиопревозвачите имат проблеми с ликвидността си, но техните клиенти имат същите проблеми. През последната седмица на 13 май комисията прие препоръка по тези въпроси. Както вече подчертах, ваучерите могат да бъдат приети единствено по желание на клиента. Пак ще го подчертая. Но, разбира се, в този случай трябва да има и гаранция за защита срещу неплатежоспособност. Има и случаи, в които клиентите е, приемат ваучерите, защото си дават сметка, че компанията в противен случай ще банкротира. Но какво се случва, ако компанията наистина банкротира? Би трябвало да има е, гаранция при неплатежоспособност с минимален срок за валидност от 12 месеца. клиентът би трябвало да получи автоматично възстановяване на сумата в края на този 12-месечен период, ако не са използвали ваучера. Периодът може да се удължи и на повече от 12 месеца. Считано от момента на издаване на ваучера. Комисията също така препоръчва при ваучерите известна гъвкавост. Би трябвало клиентът да може да избира – да може също така да прехвърля този ваучер при съответните наличности, гарантирането на същото качество. Не би трябвало обаче да се оказва, че ваучерът не може да се използва при идентични условия. В случая с петицията виждаме, че цената съществено се е покачила. Комисията отбелязва, че вносителката на петицията обръща внимание и на подвеждащата информация – на някои авиопревозвачи, които твърдят, че все още е, осъществяват полети, но на практика не го правят. Ние ще обсъдим този въпрос с партньорите в мрежата за сътрудничество при защита на потребителя. Ние искаме да обясним какво желаят да направят в този случай и какво трябва да направят – Комисията няма правомощия да се намесва в отделните случаи. Това са правомощия на държавите членки. Вносителката на нашата петиция е от Испания, следователно правомощията в този случай са на Испанското Министерство на туризма и економиката. Агенцията по въздушна безопасност също така и е сходно и в останалите държави членки, потребителски организации, Министерства на туризма, органи, които отговарят за транспорта. Нека кажа, че комисията разбира трудностите на пътниците в този момент. Разбираме и проблемите с ликвидността на авиопревозвачите. Внимателно следим ситуацията, в контакт сме с органите, които отговарят за тази дейност в различните държави членки – Имаме своите препоръки, напомнихме на държавите членки още в началото на кризата какви са нормите и ги призовахме нашите препоръки да бъдат приложени на практика. Ще продължим своето наблюдение. Благодаря, надявам се да съм била ясна. Готова съм да отговоря и на въпроси. Много ви благодаря, госпожо Родригес. Представителката на НП, заповядайте. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на комисията за ясните думи, предложенията проблемите за анулираните полети засягат хиляди пътници, които се оказаха в същата ситуация като вносители на петицията, не могат да пътуват и вместо да им бъдат възстановени средствата, авиокомпанията им предлага ваучер, като срокът е много кратък. Има спешна необходимост Европейската комисия да напомня съществуващите европейски правила е, на 13 май бяха публикувани насоките за анулираните полети. Да не забравяме, че авиокомпаниите понесаха тежки загуби, тъй като повечето от тях не летят. И трябва да насърчаваме използването на ваучери и да напомняме, че има право на възстановяване на средствата ако ваучерите не могат да бъдат използвани от клиента, да се предостави възстановяване на средствата. Аз препоръчвам петицията да се запази открита и да бъде предадена на Комисията по транспорт. Благодаря. Много благодаря, Агнес. Кристина има думата от името на социалистите и демократите. Hola, buenos días. Espero que... Добър ден. Надявам се, че ме чувате. На първо място искам да благодаря на госпожа Родригес. Тя представи една много ясна позиция. Ние всички знаем какви са много тежките последици от кризата с COVID-19. Знаем колко сериозни са те за стопанската дейност, съответно и за авиопревозвачите. Те в момента изпитват огромни трудности, самолетите им са приземени, но госпожа Родригес го каза много правилно. Потребителите също имат своите економически трудности, също имат своите права и в много случаи няма да могат да използват ваучерите, така че трябва да се прилагат директивите. Държавите членки са тези, които се занимават с отделните жалби на потребителите, разбира се, но е много важно активно да се проучва какво се прави от мрежите за защита на потребителите на европейско ниво. Не бива да се позволяват злоупотреби. Трябва да има и гъвкавост при тези бонове или ваучери, защото да, всички имат проблеми с ликвидността, но много хора няма да могат да използват ваучерите дори в рамките на 12 месеца. За това трябва да се прояви разбиране, трябва да се подобри системата за използването на ваучерите. Аз също се застъпвам петицията да остане отворена. Много благодаря, Кристина. Не знам дали госпожа Тум от Обнови Европа е с нас. Нямаме връзка, така ли? В такъв случай давам думата на госпожа Рис. Ранил. C'est un peu plus tôt que prévu. Merci, Madame la благодаря, госпожо председател. И аз искам да добавя към казаното от преждеговорившата. Ние сме длъжни да подкрепим петицията. Всички ние получихме много мейли. Много пътници бяха, се, се оказаха в подобна ситуацията. Комисията напомни задълженията на всички и има избор между възстановяване и ваучер. Всички ние сме запознати с, с драматичната ситуация на авиокомпаниите. Те не летят, те имат огромни проблеми с, ликвид, с ликвидността, но не потребителите трябва да платят цената. И аз мисля, трябва да се подобри системата с ваучерите и също така трябва да има гъвкавостта, да няма много стриктни срокове. Авиокомпаниите трябва да мислят малко по-творчески. Air France предлагат ваучер на стойност до 115% от стойността на билета. Това е добър добро решение. И по този начин клиентите няма да настояват да им бъдат, да им бъдат възстановявани средствата. Мисля, че това е път е, към отчитане на драматичното положение на авиокомпаниите, проблеми с ликвидността, но също така и ще се е, зачетат правата на клиентите. И аз смятам, че петицията трябва да остане отворена. Много благодаря. Госпожа Зданока има думата от името на Зелените. has some problem with the connection. Очевидно проблем с връзката, за това ще дам думата на представителя от ЕКАРЕ, господин Щернецки. Ще говоря на полски. Благодаря, госпожо председател. Много се радвам на тази възможност да заседаваме. и че присъстващите са повече от миналия път. Ние е, анализираме тази е, петиция. Както знаем, не може да се изхвърли бебето заедно с водата. Е, и ние трябва да следим за правата на потребителите, само че да имаме предвид, че авиокомпаниите са в драматична ситуация. Аз мисля, че най-големите авиокомпании ще се справят. Само, че по-малките и по-средните авиокомпании може би ще имат сериозни проблеми и това би могло да бъде смъртна присъда за тях трябва да се съчетаят интересите на пътниците. Разбира се, тези права трябва да се спазват. Е, трябва да се даде удовлетворение на пътниците от правна и от морална гледна точка, но заедно с е, това да съчетаем тези права е, с възможността авиокомпаниите да оцелеят. Както знаем, дяволът е винаги в подробностите и виждаме този дявол в петицията. Ако трябва да се избира между пари и ваучер и избере парите, 80, 90% биха избрали възстановяването на средствата. След това въпросът е каква ще бъде формата на възстановяването. Комисията работи по въпроса. Всички държави членки взеха решение да защитават, да защитят интересите на авиокомпаниите по категоричен начин и възможността те да възстановят, възстановяват средствата чрез ваучери. Благодаря. Много благодаря. Госпожа Зданока няма как да се включи, така че преминаваме към втория кръг изказвания. Гос... Колегата Ариас от НП. Sí, eh, días. Добър ден, чувате ли ме? Чувате ли ме? На първо място искам да благодаря на вносителката на петицията за това, че повдига тема, която е толкова важна. Тя засяга не само испанските пътници, а и хилядите пътници в Европа и не само в Европа. Комисията направи много ясно представене и то е напълно разумно. Директивата за организираните пътувания и ресорния регламент наистина трябва да са нашите отправни точки. Също времено трябва да се има предвид, че това са текстове мислени за ситуации, в които няма такива масови анулирания, както се случи при COVID-19. За това, може би, препоръката за гъвкавост е най-важна. Ние имаме нужда от сигурност. Комисията каза, че държавите членки трябва да се занимаят с проблема, но в Испания не сме чули нито една дума от Министерството на туризма. Следователно е много важно да има един координиран отговор. Германия, Холандия, Франция и Италия вече се произнесоха по тази тема. Наистина, петицията трябва да остане отворена и да се разгледа и в Комисията по транспорт. Благодаря. Благодаря ви. Нека ви напомня, за този втори кръг имате по една минута и сега госпожа Жданока, която вече успя да се включи, две минути. Do you hear me? Yes, I can hear you. Yes, I can hear you. Yeah, thank you. It, it was a problem. Uh, so, uh, greetings to everybody. Uh, nice to see you and... Uh... Чувате ли ме? Здравейте на всички. Проблемът, който обсъждаме е много сериозен. Не искам да повтарям онова, което вече беше казано за ваучерите, които се предлагат на место възстановяване на цената на билета. Имаме сведения за това, че въздушните превозвачи използват или злоупотребяват с връзката си с клиентите, отдавайки приоритет на ваучерите спрямо възстановяването на цената на билета когато пътниците се свързват с въздушните превозвачи, се натъкват на проблеми при предоставянето на обещетение, възстановяването на цената на билета, тъй като се отдава приоритет на ваучерите. Това е особено неприемливо, тъй като дружествата получават средства от държавните бюджети. Такъв е случаят с нашия въздушен, въздушен превозвач Air Baltic. Правителството предостави на този превозвач 250 милиона евро – Резултатът от всичко това са вреди за пътниците. Пътниците не получават обещетение, не получават нищо от държавата. Едновременно с това дружествата не третират надлежно пътниците, като едновременно с това получават подпомагане от държавните бюджети. Въпросът ми към комисията е как да подходим към този проблем. Вероятно, комисията разполага с инструменти, които да прилага само спрямо дружества, получили подпомагане от държавни бюджети. Вероятно, разполагате с инструменти, с които да ги. Много ви благодаря, госпожо Станок. Отново от втория кръг господин Коса НП. Имате малко повече време, защото сте а, човек с увреждане. Hát jó napot kívánok! hallani engem? Добър ден, чувате ли ме? Искам да взема отношение по казаното преди малко от колегите. Няма да повтарям всичко казано до тук. Нека изтъкна колко е важно законодателството. Важно е също така законодателите да предоставят подкрепа с цел намирането на добро решение – според мен следва да се подкрепи издаването на ваучери, но Онези, които са закупили самолетни билети, трябва сами да решат кой е приемливият за тях вариант да им се възстанови цената на билета или да им се издаде ваучер. Има и още един проблем. Нерядко Немалко потребители не си закупуват билетите директно от въздушните превозвачи, закупуват ги на сайтове в интернет. Това също е проблем, по който трябва да помислим. В такъв случай пътниците не встъпват в правоотношение с въздушния превозвач, а с обекта, който издава билетите което също води до проблеми. Приключвам. Вносителката на петицията отбелязва, че проблемът се състои и в постоянно покачващите се цени на самолетните билети. Затова, според нея, и не е справедливо на пътниците да се издават ваучери на стойност първоначалната цена на билета. При положение, че цените на билетите постоянно се покачват. За пътниците това е голям проблем. Проблем, по който също трябва да работим. Трябва да се постигне равновесие между правата на превозвачите и правата на потребителите. Благодаря, Адам. Господин Джамбаски, не го виждам обаче в залата. Доколкото знам, не е и свързан дистанционно. Господин Каняс от група Обнови Европа. Не го виждаме в залата, не е и свързан дистанционно. Госпожа Том от група Обнови Европа. Съжалявам, че закъснях. Не замествам господин Каняс, може след малко той да се свърже с нас. Съгласна съм с всичко казано до тук. Нека ви припомня, че преди да се разрази тази пандемия, се договорихме да проведем изслушване на тема защита на пътниците във въздухоплаването. Когато се върнем отново към нормалния живот някой ден, ако се стигне до това, мисля, че ще е добре да проведем това изслушване, тъй като темата е много сложна. Разбирам, че е по-добре за хората да им бъде възстановена цената на билета, вместо да им се издават ваучери но когато излизаме с подобни искания, ще трябва да се направи оценка на въздействието върху отрасъла. Какво ще е въздействието на една такава мярка върху отрасъла? И на бене би ми се искало да ми се възстанови цената на билета, ако ми се анулира полетът. Но трябва да помислим и за въздействието на такива мерки върху економиката – Нека комисията го направи. Съгласена съм също така с предложението на НП да продължим работа по петицията и да сезираме с нея комисията по транспорт. can hear you, but we cannot see you. Чуваме ви, но не ви виждаме, така че няма да бъдете преведен. Господин Фуроре, можете да започнете. Ho capito, chiedo scusa. Io vorrei ricordare che Нека си припомним, че на 13 май комисията излезе с препоръка за ваучерите и възстановяването на цените на билетите за пътници засегнати от отмяната на услуги. Знаем, че през изминалите години намаля процентът на подкрепа. Може да се предостави парично обещетение под формата на ваучер, но този ваучер трябва да бъде прият от клиента. Нерядко въздушните превозвачи предлагат само ваучера като вариант. Не предлагат директно възстановяване на цената на билет. Затова трябва комисията да направи така, че насоките в препоръката от 13 май да бъдат бъдат спазвани в държавите членки. Трябва да има гаранции срещу евентуални злоупотреби от страна на въздушните превозвачи. Благодаря. Имаше звук, но нямаше образ, затова и не бяхте преведена. Исках само да ви обърна внимание. Спонтанни изказвания. Господин Терис ще бъде последният оратор. След това ще дам думата на представителката на комисията, за да отговори на въпроса на госпожа Жданока. Господин Левтерис, имате една минута. Добро утро. Надявам се, че ме виждате и чувате. Много е актуален дебатът, който водим днес. Три въпроса се намесват тук. Първо, трябва да се гарантират правата на пътниците. Едновременно с това повечето въздушни превозвачи имат проблеми. Имат проблеми с колективните трудови договори, налагат се уволнения. Над 50 000 души вече са били уволнени. Очаква се до 6,5 милиона души да загубят работата си. Трябва да има от друга страна възможност за обещетение, не само под формата на ваучери. Някои правителства, като например гръцкото правителство, се възползват от възможностите вече предоставени им от Европейския съюз съюз приемат законодателство, съгласно което издаването на ваучери става задължително, т.е. не може да се възстанови на пътниците цената на билета. Трябва да се координираме в това отношение. Трябва да можем да се противопоставим на новите норми, които ще наложат въздушните превозвачи, когато се възстановят полетите. Явно за да увеличат печалбата си в този тежък момент, превозвачите вероятно ще изискват допълнителна такса от пътниците, когато няма достатъчно заети места в самолетите с оправданието, че тези средства трябва да се инвестират в хигиенни мерки. Трябва да следим как ще се развият нещата по този въпрос. Комисията има сега думата само за една минута, за да отговорите на въпроса на госпожа Жданок. Стана дума за препоръките прияти миналата седмица. Тя се отнася до правата на пътниците. В нея се разясняват различните мерки, които могат да предприемат държавите членки и дружествата, за да защитят пътниците. Може да се използват, например, държавните помощи. Има възможност също малките и средни предприятия да се ползват от финансиране по Европейския инвестиционен фонд. В препоръките си посочваме, че всички стопански субекти по веригата на допълнителна стойност в сектора на транспорта трябва да се включат в усилията за обещетяване. Въздушните превозвачи могат да използват средствата, които получават, за да изпълнят различните си задължения към тези задължения спада и обещетяването на пътниците. Много благодаря. След като изслушахме всички участници, предложението на председателството е петицията да остане отворена. Също времено ще следим за всички подробности, свързани с позицията на комисията по пътуванията в контекста на COVID, тъй като е необходимо да има правна сигурност, що се отнася до правата на пътниците. Нека подчертая, че комисията текущо прави нови тълкувания – на действащото законодателство. Тази петиция трябва да се разгледа и в Комисията по транспорт. С това преминаваме към следващата петиция 387-2020, представена от Антонио Мартино, италианско гражданство за възможността стоките и услугите в борбата срещу COVID да бъдат освободени от ДДС. Господин Антонио Мартин участва дистанционно. Давам му думата за 5 минути. Signor Presidente, onorevoli membri della Commissione Petizioni, è per me e per i miei colleghi che hanno firmato la richiesta un grande onore essere stati chiamati ad illustrarvi il contenuto della nostra petizione, con la quale, in estrema sintesi, chiediamo che le istituzioni europee. В, призоваваме в крайно синтезиран вид европейските институции да предвидят общи механизми за премахване на отрицателното отражение на ДДС върху направените дарения в извънредни обстоятелства, като сегашното, да не се прилага данъкът и да се запази правото на търговците за приспадане. Мотивите на нашето искане почиват върху следната проста констатация. В първата фаза на всяко извънредно положение обществените и частни организации, чиято задача е да се справят с последиците на извънредната ситуация, винаги получават незабавна и сериозна солидарност от гражданите и предприятията във всички държави членки. По-конкретно, частни лица даряват сериозни суми на организации, за да разполагат те с достатъчно средства за закупуване на стоки от първа необходимост. Докато предприятията се възползват от достъпа си до международните пазари и закупуват такива стоки, които в последствие даряват на органите, които управляват кризата. Както прякото придобиване на стоки от организациите, създарени от гражданите средства, така и закупуването на материали от предприятията, които в последствие се даряват, подлежат на облагане с ДДС. В първия случай организацията е всъщност крайният потребител на закупените стоки, докато за предприятията дарените стоки често не са, често, не са част от присъщата им дейност, поради което ДДС не подлежи на приспадане. Може да се каже, че в този случай данък добавена стойност се превръща в фактически данък върху солидарността. Вярно е, представеното в петицията решение би могло да доведе до намаляване на данъчните постъпления в държавите членки на Европейския съюз. Но погледнато от друг ъгъл, тази загуба може да се приеме като непосредствена мярка – за ограничение и управляване на ефекта от кризата. Вярно е също така, че решението, което предлагаме, би, може да доведе до злоупотреби. Но ако към мерките се предвидят надежни механизми, за проследяемост и прозрачност на даренията и тяхното използване, рисковете от злоупотреба ще бъдат сведени до минимум. Госпожи и господа депутати, ние до сега се сблъскахме само с една криза, предизвикана от пандемията на COVID-19 и това е здравна криза – за съжаление, в близко бъдеще ще се изправим и пред други кризисни ситуации. Например, ако трябва да поддържаме социалната дистанция, достъпа до дистанционно обучение за хиляди деца и младежи може да се превърне в сериозен проблем, който изисква бързо решение – и в този случай солидарността на гражданите и предприятията в Европейския съюз ще изиграе решаваща роля за ограничението и управлението на последствията. Подновяваме призива си да предприемете всичко възможно, за да се улесни солидарността, проявена от европейските граждани в тези трагични обстоятелства – Благодарим ви за вниманието и за усилията, които вие и вашите колеги полагате в тези трудни времена и искаме да изразим своето, наш, своето най-дълбоко уважение. Благодаря. Благодаря и аз, казва председател. И сега давам думата на комисията за 10 минути. Заповядайте, Патрич Пилет. Can you hear me? Yes. Чувате ли ме? Благодаря ви, госпожо председател. Аз искам да използвам възможността Искам да използвам възможността да благодаря на вносителя на петицията за проявената инициатива. Принципно вносителят изисква законодателна процедура по неотложност, така че държавите членки да освободят от ДДС стоките и услугите за справяне с кризата COVID-19 също така да се освободят от ДДС стопанските оператори, които правят дарения. Нека кажа от самото начало, това е много сериозна тема. Вече имаше поредица от инициативи в държавите членки за справяне с кризата по този начин – на 3 април единодушно в комисията приехме решение съгласно ресорната директива, така че държавите членки да могат да освободят от мита и ДДС вноса на стоки за борба с COVID-19. Имам предвид не само маските и предпазното облекло, а и медицинските доставки, които бяха много важни на първите етапи на борбата с пандемията. Това решение се отнася единствено до вноса, тъй като комисията не разполага с автономни правомощия да освободи от ДДС вътрешните доставки или вътреобщностните придобивки. 2018 година обаче ние бяхме направили предложение за ДДС ставките. Целта беше държавите членки да получат по-голяма гъвкавост при определенето на тези ставки – Задават се определени лимити, които са специфични за стоки и услуги, при които това не е възможно, но при останалите стоки би трябвало държавите членки да имат тази свобода да променят ставката на ДДС дори до нулева Държавите членки имат максимална свобода да намаляват ставките по ДДС, дори да ги свеждат до нулеви в контекста на пандемията и за бъдещи нужди. Това предложение вече е в ход, така че комисията на този етап не може да направи различно предложение – по правото на отчисляване на ДДС при даренията. Самият вносител на петицията подчертава, че трябва да се избегнат измамите. Такова освобождаване от ДДС е възможно, когато стоките и услугите се предоставят при нулеви ставки. С други думи, когато държавите членки приемат предложението на комисията с възможни нулеви ставки, то тези права би трябвало автоматично да въжат и за даренията. И тъй. В заключение, нека благодаря на вносителя на петицията за това, че повдига тази толкова важна тема. Пак казвам, по отношение на вноса, ние предприехме инициатива без никакво отлагане, но при даренията и вътрешните доставки смятаме, че трябва да се придържаме към предложението, което вече е поступило в съвета и трябва много бързо да бъде прието. COVID-19 показа ясно, че държавите членки имат нужда от гъвкавост. И при бъдещи кризи тази гъвкавост също може да се окаже много необходима. Благодаря ви и съм готов да отговарям на въпросите ви. Благодаря. Аз имам два въпроса към господин Пилет от комисията. Вие казахте, че 2008 година сте имали това предложение по ДДС за максимална гъвкавост на държавите членки 2018 година, но бихте ли обяснили какъв тип услуги са обхванати от тази максимална гъвкавост, предлагана на държавите членки? И какъв тип поддоговаряния могат да бъдат облагани с нулеви ставки? Какъв тип продукти, какъв тип услуги? отговарят на условията за нулеви ставки. Благодаря ви, госпожо председател. Предложението ни от 2018 година дава на държавите членки – абсолютна гъвкавост, което означава, че те могат да наложат всякакви намаления на ДДС ставките или нулеви ставки при всякакви услуги. Има само един много кратък списък от стоки и услуги, при които това не би трябвало да бъде препоръчително. Но това е много кратък списък, той е свързан с тютюнопроизводството, производството на нефт, луксозни стоки, бижута, стоки, които подлежат на акциз. Но в останалите случаи няма никакви ограничения държавите членки да се намесват при кризи. Ние им даваме максимална гъвкавост. Благодаря. И същото се отнася и до стоките. Много ви благодаря. Сега преминаваме към парламентарните групи. Две минути господин Винсе от НП. Благодаря. Искам да благодаря на вносителите за петицията. Темата, която повдигат е свързана с ДДС върху медицински стоки и услуги. Въпросът е много важен, тъй като говорим за достъпността на подобни стоки и изделия. Както видяхме, че в начало, както видяхме в началото на пандемията, беше невъзможно да се купят маски или други защитни средства, просто защото не се предлагаха на пазара или пък цената им беше много висока. И това, което можем да направим, е, готвейки се за следващия етап, е да се опитаме да намалим ДДС върху тези конкретни стоки. Извънредните обстоятелства предполагат извънредни мерки, но не само за ограничен период от време, защото както ни обясни комисията, трябва да отчитаме и бъдещите потребности, така че достъпа до тези материали е много важно и достъпността трябва за гражданите трябва да бъде на лице и за есента и за до година вече има бизнес планове и се надявам, че Европа ще организира собствено производство на маски и така нататък и да могат да се направят планове за нулева ставка ДДС. Много е важно да се подчертае ролята на Европейската комисия. Аз мисля, че комисията предприе бързи действия и също така в правомощията на държавите членки е да помагат на гражданите. И те са тези, които могат да взимат решения за намалена или нулева ставка на ДДС при всички случаи петицията трябва да остане отворена и трябва да следим въпроса за намаляване на ДДС върху медицински изделия и стоки. Господин Сан от Социалистите демократите има думата. Не ви чуваме, каза председателката. Виждаме ви, но не ви чуваме. натиснете копчето Speak или подновете връзката и пак ще ви дадем думата, госпожа Том. Темата е много важна. Има обаче неща, които ние не можем да направим. Можем да осигурим тази възможност на държавите членки, но не можем да направим нищо, за да ги накараме да използват тази възможност. Знаеме къде е проблемът. Да, аз подкрепям предложението на ЕНП петицията да остане отворена. Е, хубаво е да изпратим въпроса и на конференцията за бъдещето на Европа. И е, надявам се, че успеем да създадем някаква система – Петицията е добре, отговорът е добър и аз мисля, че комисията е направила всичко възможно в съответствие с договорите. Нека да остане отворена петицията и да изпратим на конференцията за бъдещето на Европа. Нека сега да опитаме господин Сант. Виждаме го, но не знам дали ще успеем да го чуем. Не, не ви чуваме. Нека пак да, опитваме, да опитаме. Виждаме ви. Сега техническата служба ще се свърже с вас. Господин Чернецки от ЕКАРЕ. Благодаря, господин, госпожо председател. Много се радвам, че вярваме толкова в своето всемогъщие, нека не смятаме, че имаме чак толкова правомощия. Трябва да кажем, че механизма за взимане на решения в тази област е на ниво държави членки и според мен така трябва и да бъде. Това е, което можем да кажем. Това е решение, което трябва да се вземе от суверенни държави членки. Това е суверенно решение. Те могат да търсят собствени пътища за прилагане на унази ставка от ДДС, която е най-подходяща за тях. Това, между прочим, вече беше посочено. And... Преминаваме към втория кръг, когато всеки ще има по една минута. Господин Джамбаски има думата. Благодаря, госпожо председател. Съжалявам, че пропуснах първата петиция. Малко е трудно това дистанционно участие. Съвсем накратко аз ще подкрепя колегите. Въпросът е деликатен, защото Държавите членки са тези, които трябва да вземат решение за ставката ДДС, но темата е много важна и за това предпочитам петицията да остане отворена и да я изпратим на конференцията за бъдещето на Европа. Господин Фуроре, да видим дали можем да ви чуем и видим. Да, виждаме ви и ви чуваме. Благодаря, госпожо председател. И в своята петиция вносителите настояват да не се налага ДДС върху дарени стоки. Е, и това по време на извънредното подложение. Това изхожда от обстоятелството, че институциите трябва да предоставят на гражданите на държавите членки извънредни мерки, за да се ограничи този вирус възможността за намаляване на ДДС върху медицински стоки и изделия ще бъде полезно и от економическа гледна точка ще бъде в интерес на болници, лаборатории, научни институции. Ние не бива да допускаме подобни искания да останат нечути, още повече в извънредна ситуация като сегашната. Благодаря. Сега давам думата на господин Слабаков Екаре. Грация, онореволе Монсерат. Благодаря. А, аз смятам, че тази петиция трябва да остане отворена. Аз разбирам, че ние нямаме достатъчно правомощия и не трябва да се бъркаме във вътрешните работи на държавите, но също така мисля, че дарителството е нещо много важно. В България има хиляди хора, десетки хиляди, както и предприятия, които даряват непрекъснато. Смятам, че а, това са и много добри инициативи и не трябва да им се пречи. А, това, което можем да направим ние, според мене, е да повлияеме айде не директно, но индиректно на нашите правителства и на нашите политици, които са в нашите държави. Мисля, че това е разумното решение. Всички, всеки от нас познава хора от политическия елит и мисля, че ако се стегнеме, ще можем да постигнем успех. Смятам, че петицията трябва да остане отворена, защото има смисъл и ще е в интерес на всички европейски граждани. Благодаря. Grazie mille, Андрей. С това приключихме. Господин Сан, вие ли искате да се включите? Но опитваме се да осъществим връзка с господин Сан, но не работи. И сега заключение две минути на вносителя на петицията. Eh, vi ringrazio per la vostra... Eh, Благодаря ви за действията. Въпросът за ДДС според мен е въпрос на общностно ниво. Държавите членки могат да предприемат определени мерки, ако това е позволено от органите на Европейския съюз. Благодаря ви за това, че искате да продължите работа по петицията и ви желая приятен ден. Мисър Мартин. Марти. Благодаря на господин Мартино. Сега можем да се опитаме да се свържем с господин Сант. Нека се опитаме отново, след което ще приключим по тази петиция. Не е ли възможно? Добре, опитахме се, но не е възможно. И да приключваме работа по тази петиция. Председателството препоръчва тя да остане отворена. Трябва да продължим да бъдем информирани от комисията, която ни уведоми, че нейното предложение се разглежда в съвета. Ние бихме искали да бъдем уведомявани при всякакви нови моменти или нови инициативи свързани с ДДС в условията на COVID-19. Също така можем да изпратим писмо на хърватското председателство, така че колегите от съвета също да вземат отношение по тази интересна петиция ще изпратим и на Комисията по економически въпроси. С това приключваме и преминаваме към следващата петиция 470-2020 на Хелен Портал, люксембургско гражданство от името на Inclusion Europe, що се отнася до правата на хората с умствени увреждания и на техните семейства по време на COVID-19. Първо ще дам думата. Can you hear me? Yes. Yes, perfect. Yes. Чувате ли ме? Да. Уважаеми членове на Комисията по петиции, благодаря ви за възможността да представя нашата петиция за защита на правата на хората с интелектуални увреждания по време на и след извънредното положение с коронавирус. Ще се изкажа от името на Inclusion Europe, приобщаване в Европа, Европейското движение на хората с интелектуални увреждания и техните семейства. Защо излизаме с тази петиция? Тъй като някои национални нормативни уредби и практики не са съвместими с европейското законодателство и Конвенцията на ООН за правата на хората с уврежданията. Важно е да обърнем внимание на дискриминацията спрямо тези хора не само сега, но и с оглед на бъдещи потенциални извънредни положения. Затова е важно Европейският съюз да направи проверка. От началото на тази криза на сам получаваме сведения за дискриминация спрямо и нарушаване на правата на хора с увреждания. Например, при предоставянето на здравни услуги, когато линейките дори не се отправят до хора с увреждания, въпреки че са били повикани. Понякога, когато няма изрични указания, здравните работници правят избор да не положат грижи за хората с увреждания. Тези решения са дискриминационни. Не се смята за достоен животът на хората с увреждания. Европейският съюз за това трябва да направи проверка по случаи, когато е била отказана грижа на хора с увреждания. Трябва да се предостави обещетение на тези хора и на семействата им. Време е на уврежданията в Европа да не се гледа само от медицинска гледна точка. Не може стоиността на един човешки живот да се определя от здравните работници на базата на дискриминационни предразсъдъци. Европейският съюз трябва също така да направи проверка и по отношение на институциите, където хората с увреждания са настанени за постоянно. Там заразата се разпространява с големи мащаби. Трябва да се провери дали хората там са получили адекватна закрила. Освен това, трябва да има данни за смъртността сред хората с увреждания, в зависимост от увреждането, възрастта и половата им принадлежност. Така ще може да се Предприема целенасочени мерки за подкрепа. Европейският съюз също така трябва да предвиди средства и инструменти за предотвратяването на по-нататъчни вреди нанасени на хората с увреждания. В момента се разработват планове и решения за економиките ни, за достъп до обществени услуги, за отваряне на училищата. В рамките на тези планове и решения трябва да се вземат предвид хората с увреждания и не само това. Трябва да има и целево финансиране на ниво Европейски съюз по Европейската инициатива за инвестиции в отговор на коронавируса. Европейският съюз трябва да направи така, че при разхлабването на мерките хората с увреждания не бива да бъдат още повече изолирани. За някои ще е трудно да спазват социалната дистанция, поради което някои правителства могат да препоръчат на хората с увреждания изцяло да си останат у дома трябва специално да се финансира предоставянето на услуги за подпомагане по места при извънредни ситуации, както и на ниво здравно обслужване, за да се гарантира същото ниво на здравеопазване и сигурност и за хората с увреждания. Комисията трябва да разработи също така и насоки за държавите членки при използването на това финансиране за особено уязвими групи. Така, например, децата с интелектуални увреждания трябва първи да се върнат на училище, когато училищата отворят. Освен това, не бива хората с интелектуални увреждания да бъдат първите, които ще си загубят работата. Благодаря ви за вниманието. Благодаря. Сега ще дам думата на представителя на комисията, госпожа Катерина Иванкович, директор на ГД за етост. Здравейте, чувате ли ме? Чудесно. Благодаря, благодаря, госпожо председател, уважаеми членове на Комисията по петиции, няма нужда да ви припомням, че пандемията от COVID-19 е наистина безпредседентна ситуация. Комисията напълно осъзнава последиците от нея за хората с увреждания. Комисията придава голямо значение на хората с увреждания. Съгласни сме за това, че трябва да им се обърне специално внимание, особено в този труден момент. Според комисията, хората с интелектуални увреждания и техните семейства могат да се натъкнат на по-големи трудности в сравнение с други при достъпа до информация, както и по отношение на здравното обслужване. Не бива да се стига до това, тъй като всички държави членки са ратифицирали Конвенцията на ОНЕ за защита на правата на хората с увреждания. Т.е. трябва да им гарантират достъп до здравеопазване и до социални грижи. Европейският съюз предприема необходимите мерки, за да подпомага държавите членки по силата на договорите. Държавите членки обаче са задължени да предоставят закрила, както и социални услуги, като здравеопазване и лични асистенти. Европейският съюз може само да ги подпомага в тези им усилия. Европейската комисия по два пъти седмично разговаря с министрите на здравеопазването в Съюза с цел обмен на информация и намаляване на натиска върху здравните системи. Нека кажа няколко думи за финансирането, за което говори вносителката на петицията. Инициативата за инвестиции в отговор на коронавируса включва пакет, наскоро прият от колегиума на комисарите. По този пакет се предвижда извънредна гъвкавост, така че държавите членки да могат да мобилизират неизползвани средства по европейските структурни инвестиционни фондове, както и по Европейския социален фонд. С тези средства се подпомагат действия на държавите членки за дългосрочно подсилване на системите на здравеопазване. За комисията също така е много важен и достъпът до информация за пандемията, както и за личните услуги за полагане на грижа, като лична асистенция. Не бива освен това да има и никаква дискриминация по отношение на достъпа до здравно обслужване. Трябва да има също така непрекъснатост на личните и социални услуги. Тази непрекъснатост трябва да е приоритет. Комисията работи с няколко организации, като Inclusion Europe, представляващи хората с увреждания. В края на април бе проведена среща с няколко такива организации, в която участваха и четирима комисари. Участваха ресорните служби на комисията също така. Води се редовен, открит диалог между комисията и Европейското движение на хората с увреждания. Благодарение на тези важни контакти Комисията излезе с препоръки към министрите на здравеопазването, на труда и на социалните въпроси, както и към всички ресорни министерства, чиято работа има някакво отношение към хората с увреждания. Наскоро комисар Дали пряко се спря върху проблемите на хората с уврежданията, когато разговаря с смесената група на Европейския парламент, както и с представители на организациите, на хората с увреждания. Бе организирана и среща на, висока, на високо равнище от комисарите Шуйца, Кирикиадес и Дали, в която участваха организациите на доставчици на услуги за хората с уврежданията. На тази среща бяха обсъдени затрудненията, които упоменава вносителката на петицията. Европейската комисия ще продължи да следи положението, в което се намират хората с увреждания, когато разработва мерки в отговор на COVID-19. Комисията освен това е решена да продължи да прилага Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания. Бихме посъветвали вносителката на петицията в случай, че смята, че основни права, закрепени в тази конвенция, са нарушени, да сезира независимият механизъм в Люксембург. Твърдо сме решени да продължим да отстояваме правата на хората с увреждания, заедно с всички заинтересовани страни на национално и на международно равнище. Господин Коша от НП има думата сега. Remélem, hogy hallanak, jönök. Надявам се, че ме чувате. Добър ден! Подкрепям петицията. Благодаря за чудесната работа, свършена от вносителите. В петицията се излагат редица проблеми, Няма звук. Има проблеми с връзката. Съгласен съм с това, което се посочва в петицията по същество. Важно е хората с интелектуални увреждания, както и хората настанени в институции, и техните семейства да получават необходимото здравно обслужване и необходимите социални грижи. Хората с интелектуални увреждания трябва да бъдат подпомагани, за да водят самостоятелен живот. Преди две седмици се състоя семинар в рамките на Европейския форум на хората с увреждания – в него участва и смесената група, представляваща хората с увреждания. На този семинар бяха обсъдени всички тези проблеми. Ще повторя сега онова, което казах тогава. Трябва да предоставим специална подкрепа на тези хора сега, но трябва да помислим и за възможностите в бъдеще. Трябва да помислим за това какво бихме могли да предположим, предприемем в бъдеще, в дългосрочен план. Например, с помощта на цифровите технологии. Те трябва да се използват особено ефикасно. Обеден съм, че цифровите технологии могат да бъдат от много голяма помощ в случая. Те са наистина една чудесна възможност за решаването на всички тези проблеми. Нека продължим работа по тази петиция. Комисията извършва анализ, предприела е някои действия, но ще трябва да се събира и челен опит в държавите членки. Този челен опит трябва да бъде обменян и представян. В бъдеще, ако се стигне до подобна кризисна ситуация, ще трябва да можем да се възползваме от него за да не изоставим хората с увреждания, за да могат те да продължат да получават социална и здравна помощ. So, first of all, I hope that um, you are all... Първо, надявам се, че всички сте добре. Благодаря на вносителката за тази много важна петиция – която трябва да разгледаме в спешен порядък. COVID-19 много силно се отрази на живота на хората с интелектуални увреждания. По някои оценки над 1 милион такива хора са настанени постоянно в институции. Те ежедневно усещат особено осезаемо последиците от ограниченията, наложени поради COVID-19. Немалко са хората с увреждания, които са оставени без достъп до основни лекарства, както и без основни здравни услуги и услуги за подпомагане. Тези услуги не могат жеха да бъдат предоставени по време на пандемията поради карантинните мерки. Някои други мерки пък за ограничаване на контактите не даваха възможност на хората с увреждания да се виждат с близките си, което се отразява особено на здравното и психическото им, здравословното и психическото им състояние. Мисля, че на национално равнище трябва възможно най-скоро да се предприемат мерки. Необходимо е също така да има и стратегия на ниво Европейски съюз, в която да се постави особен акцент върху хората с интелектуални увреждания. Някои от настоящите мерки за ограничаване на контактите трябва да бъдат пригодени така, че да се вземат предвид хората с увреждания. Унези, които, например, се нуждаят от помощ по домовете си, трябва да могат да продължат да я получават, тъй като тези хора не могат да просъществуват без тази помощ. Трябва да се вземат предвид също така и пречките, на които се натъкват хората с увреждания при достъпа до здравни услуги и до хигиени артикули. Трябва също така да им се предоставят и разумни възможности за работа от разстояние. Когато това не е възможно, трябва да могат да вземат платен отпуск, за да се гарантира основният им доход. Напълно съм съгласен с аргументите, изложени в петицията. Важно е, според мен, да продължим работа по нея, за да може всички упоменати до тук действия да бъдат предприяти както на национално, така и на, повтарям още веднъж, европейско равнище. Благодаря, госпожа Том от Обнови Европа. Темата е много емоционална. Но като говорим за триаж, там има дискриминация по дефиниция, тъй като много хора с хронични проблеми биват пренебрегвани, така че ние се връщаме към някои положения, които ни напомнят за военни условия. Никой не иска да има триаж, но това се случва. И слушах комисията вносителите на петиции имат огромни проблеми, а след това комисията идва и ни казва, не, не, всичко е наред. Държавите членки изпълняват конвенцията. Изпълняват я, но може би я изпълняват зле. Ние не знаем как работи тя на практика. Моята страна също е държава членка – но това трябва да се проверява. Така че петицията трябва да остане отворена, да се изпрати на комисиите Либе и Емпъл и комисията да провери как на практика се изпълнява конвенцията във всяка отделна държава членка. Благодаря, господин Чернецки Егаре. Това е сериозен проблем, наистина. Съвсем реален бих искал да благодаря на вносителката на петицията, защото тя обръща внимание на една реалност, която не бива да забравяме. Трябва да знаем какво се случва с тези хора и на европейско, и на национално ниво. Няма да навлизам в подробности. Има множество въпроси, свързани с тази област. Най-важното обаче е във всеки един момент ние да подкрепяме тази общност, защото тя е част от нашето общество. Благодаря. Нека да остане петицията отворена. Благодаря ви. Сега преминаваме към втория кръг. Господин Винче от НП. Благодаря ви. Истината е, че ние чухме едно потрясаващо изявление, защото истината е, че нашите общества не са готови за епидемията, не обърнаха внимание на положението на хората с увреждания. Видяхме как като че ли и здравните и социални системи е, се оказаха неспособни да разберат какво трябва да направят с тези групи. Хората остават в домове, които са затворени, никой не може да припари там. Това са изолирани, уязвими хора. Хора с увреждания, включително и умствени. Тези хора не могат да живеят в изолация. Също така би трябвало да могат да се възползват от напредъка в медицината. Наистина трябва да препратим петицията на компетентните комисии и в бъдеще трябва да се помисли дали Европейският парламент – да не състави доклад по тази тема, а именно положението на хората с увреждания. Ще трябва и в пленарна зала да поговорим, да обърнем внимание на цялата сложност. Така че можем да поговорим с координаторите, да се направи оценка и да се види каква конкретна помощ можем да окажем. Наистина има инструменти, те са ратифицирани от всички държави членки, но те не се изпълняват. Следователно трябва да се проследи. Благодаря, госпожа Мюлер от Риню. Vielen herzlichen Dank. COVID-19 благодаря ви. COVID-19 изправя всички ни пред големи предизвикателства. Това въжи с особена сила за хората с увреждания и семействата им. Спрени са курсове на лечение, общуването по екран не може да замени прекия контакт. Много е трудно да се обясни на хората с увреждания, че семействата им не могат да ги посещават – в случая тези хора са особено уязвими. Всички ние подкрепяме тази петиция. Действително трябва да се създадат условията за това хората с увреждания да могат да се завърнат към нормалния си начин на живот. Здравеопазването спада към компетенциите на държавите членки, но потребностите на хората с увреждания трябва да бъдат взимани предвид на всички нива, включително и на ниво Европейски съюз. Хората с увреждания са уязвими на дискриминация. Това стана особено осезаемо сега в момент на криза трябва да направим така, че държавите членки на Европейския съюз действително да прилагат конвенцията на ОНЕ за правата на хората с увреждания. Те трябва да са в равнопоставено положение, трябва по равнопоставен начин да могат да участват в обществения живот. Необходима е повече финансова подкрепа за семействата. Не бива Европа да оставя хората с увреждания да се справят сами в такъв труден момент. Благодаря, господин Чампаски. Благодаря ви. Поздравленията на, към поздравленията за автора на тази петиция. Без съмнение всички членове на обществото и на всички държави членове по света страдат от резултатите от тази пандемия, но особено уязвими са хората в неравностойно положение, хората с увреждания и за тях, разбира се, трябва да бъде обърнато по-сериозно внимание от към медицински грижи и от към социално подпомагане. Така че аз също смятам, че петицията трябва да остане отворена и да бъде препратена на компетентните комисии. Благодаря Ви. Thank you very much. Now, me... Много ви благодаря, госпожа Семедо Риню. Благодаря ви. Радвам се, че мога да подкрепя петицията. Наистина, кризата засяга най-много най-уязвимите групи. Видяхме прояви на благотворителност, на милосърдие към тези групи, но трябва наистина да се гарантира адекватна социална и здравна грижа за всички тях. Повечето държави членки постепенно постепенно разхлабват мерките и започват да се връщат към новата нормалност. Трябва да работим по този проблем. Мога да ви уверя, че аз ще имам предвид тази тема при преговорите за новия Европейски социален фонд Плюс. Преди да дам думата на вносителката, накрая искам да попитам комисията следното, а е именно как се контролира изпълнението от страна на държавите, членки на Хартата за основните права. The Commission. It is possible? No, the Commission. Европейската комисия. Представителката на Европейската комисия. Госпожа Иванкович, благодаря за въпросите. Благодаря на всички членове на парламентарната комисия, които се изказаха по тези много важни аспекти на лицата с увреждания и особено лицата с интелектуални увреждания. Тук мога само да потвърдя казаното за технологиите и депутатите с по-дълъг опит сигурно помнят приемането на акта за лицата с увреждания, в който се говори за превръщането на цифровите технологии в достъпни технологии. Ние ще продължим да полагаме усилия за лица, които са изолирани за дълъг период от време. По въпроса ви за това как да следим спазването на хартата, но и не само на хартата, това въжи и за останалите международни европейски инструменти. Въпросът е много уместен. Например, при използването на европейските фондове ние следим за спазване на перспективата за лица с увреждане 2014-2020 година. Имаме редица е, критерии и спазването на критериите се оценяват е, чрез е, плановете за действие. Както знаете, тук става дума за споделено управление. И трябва, има нужда от доказателство, че всичко съответства на основните документи. Същото въжи и за използването на средствата само, не само от Европейския социален фонд. Тук се говори за условия, които за, отговарят на изискванията. Също така искам да подчертая, че за лицата, с увреждания в светлината на сегашната криза беше изпратено писмо, подписано трима комисари по въпросите на здравеопазването и заетостта, в което се подчертават различните аспекти на проблемите на лицата с увреждания и те бяха изпратени на съответните власти. Надявам се, че отговорих на въпросите ви. Сега е, вносителката има две минути, за да обобщи своята петиция. Искам да ви благодаря за вниманието и за отговорите. Много съм е, развълнувана и трогната от е, вашата ангажираност към проблемите, описани в комисията и желанието ви тя да остане отворена. Лицата с увреждания действително бяха изложени на сериозни проблеми. Надявам се, че сегашната криза не само няма да доведе до подкопаване на техните права, но ще спомогне и за засилването на тяхната защита. Благодаря ви за работата, която вършите. Благодаря. Предложението на председателството е петицията да остане отворена. Изслушахме представителите на всички политически групи. Те са съгласни вече бяхме решили за информация тази петиция да се изпрати на комисиите ЕМПЛ, ЛИБЕ и ЕНВИ. Бихме искали от Европейската комисия да получим актуализирана информация, най-вече по отношение на изпълнението във всички държави членки на Хартата на основните права, както и на европейските директиви за хората с уврежданията. Утре имаме заседание на координаторите. Аз като председател, след като изслушах всички групи, ще изляза с предложение наистина в пленарна зала да направим а, предложение за хората с увреждания. И тъй много ви благодаря. Ние завършихме това заседание на време. Напомням ви, че следващото е предвидено за 16 юни. Започва в 10 часа сутринта. А утре с координаторите заседаваме в 16.30 часа. Доста от тях вече са в Брюксел. Утре координатори в 16.30. И тъй много ви благодаря. Благодаря и на всички, които участваха дистанционно. Надявам се скоро да се върнат в Брюксел. Благодаря.